So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we come to the second half of... И така, а, пристъпваме към втората част на днешното заседание на АФЕД. 13-та точка, доклад относно доклада на комисията 2018 за Сърбия. Колеги, знаете, че предстои гласуване и много често моите приятели, например, приятели, моят приятел господин Флекенштайн ми казва да, да бъда колкото може по-бърз. От друга страна, господин Восняк казва, че бързам прекалено много. Значи се опитам да балансирам между тези две крайности. Но внимателно ще изслушам това, което групата на социалистите иска да ми каже. Нямам нищо, което да добавя. Затова можем веднага да пристъпим към гласуването. Надявам се всички внимават. Първи компромис. Сърбия. Докладът за Сърбия. Казва председателят.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 Шести компромис. Извинявайте, казва председателя. 59. Господин Шолц. Господин Шолц е внесъл това изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Шести компромис. За, против, въздържали се. Приема се. Седми компромис. За, против, въздържали се. Приема се. Осми компромис. За, против, въздържали се, приема се. 84-то изменение, господин Шафхаузер, за, против, въздържали се. Господин Шафхаузер, защо не гласувате за собственото си изменение? Отхвърля се. Девети компромис за, против, въздържали се. Приема се. Осми компромис за, против, въздържали се. Приема се. Единайсти компромис за, против, въздържали се. Приема се. Дванайсти компромис за, против, въздържали се. Приема се. 13 компромис за, против въздържали се, приема се. 14 компромис за, против въздържали се, приема се.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 235-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 236-то за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверяваме 236-то изменение. Гласувайте, моля. Ние сме 57. Трима още сякаш с път. 58 присъстващи, край на гласуването. Приема се 32 за, на 18 против. 228 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по него. Още четирима души трябва да гласуват. Трима остават. Край на гласуването. Приема се. 228 се приема. 237 изменение за. Против. Въздържали се. Проверка за 237 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Сега тези съображения, всичките едно по едно ли ще ги гласуваме? Добре, от 17 до 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отвърли се. 23 за, против, въздържали се, отвърли се. 24 за, против, въздържали се, отвърли се. 25 за, против, въздържали се, отвърли се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27. Искате проверка? Добре, проверяваме 26-то съображение. Гласувайте, моля. Внесено от Дели и Боскор. Край на гласуването. Приема се. 23 на 5. 27 27 за против въздържали се приема се 28 за против 28 съображение 28 е за против въздържали се трябва да проверим 28 съображение внесен от господин Шолц край на гласуването приема се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 33 и 34 съображение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приемат се. Сега позоваванията. Първо за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 компромис за, против, въздържали се, приема се.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 И сега гласуваме по целия доклад с направените изменения. Гласувайте, моля. Още един трябва да гласува. Край на гласуването. Приема се 49 на 3. Поздравления за докладчика. И сега пристъпваме към 14 точка. Доклад на комисията Относно Косово. Докладът, докладчика иска ли думата? Не. В такъв случай продължаваме с гласуването. Number 30 in favor, against 30 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 да е против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 45-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 46-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се. Проверяваме 48 изменение. Гласувайте, моля.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 187 изменение на господин Зоснец. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 20 компромис за, против, въздържали се, приема се. 195 изменение до него ли стигнахме? Кой е за това изменение? За, против, въздържали се. Нека проверим 195-то изменение. Гласувайте, моля. Още петима трябва да гласуват. Адактосан не е гласувал. Отхвърля се. Предложението за изменение се отхвърля. 21 компромис за против въздържали се приема се. 22 приема. 120, 207 изменение се отхвърля. 208 изменение за против въздържали се отхвърля се. 209 за против въздържали се приема се. 210 изменение за против въздържали се приема се. 211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 против въздържали се, приема се. 233 за, против въздържали се, отвърля се. 234 за, против въздържали се, приема се. 235 за, против въздържали се. 235 ще проверим. Това е изменение, предложено от господин Милан Мон. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се.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 Сега стигаме до 18-то. Съображение на Шафхаузер за, против, въздържали се, отхвърли се. 19-то за, против, въздържали се, отхвърли се. 20-то за, против, въздържали се, отхвърли се. 21-то за, против, въздържали се, отхвърли се. 22-то за, против, въздържали се, отхвърли се. 23-то за, против, въздържали се. Проверяваме съображение 23.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 Отхвърля се. И сега позоваванията. Първо за. Противоздържали се, отхвърля се. Второ за противоздържали се, отхвърля се. Трето за противоздържали се, отхвърля се. Четвърто за противоздържали се, приема се. 25 за противоздържали се, отхвърля се. 26 за противоздържали се, отхвърля се. Седмо, 20 за противоздържали се, отхвърля се. Осмо, за против въздържали се, Проверяваме осмо позоваване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Девето за, против, въздържали се. Либералите гласуват против. Значи проверяваме девето. Край, гласувайте, моля, край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме за а, документа като цяло. Гласувайте, моля. Двама колеги още трябва да гласуват. Има един а, депутат, който отказва да участва в гласуванията изобщо не знам каква ще е причината за това. Край на гласуването. Доклада се приема на 42 гласа за, 10 против, 6 въздържали се. Стигаме до 15-та точка, доклад относно е, доклада за комисията за Черна гора. Докладчик Чао Станък. Не, благодаря. Вчера беше казано всичко. Нека да преминем към гласуването. Започваме.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 Въздържали се да проверим. Моля да. Край на гласуването. Приема се 29 гласа за, 27 против, 17 кукан за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. За, против, въздържали се. Приема се. 25. За, против, въздържали се. Да проверим изменението на господин Ковачев. Изменение номер 25. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5 за против, въздържали се, приема се. 28, пак на господин Ковачев, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 35 Касталдо за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, да проверим 37. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, да проверим. Гласувайте. Трима колеги, двама колеги не са гласували. Край на гласуването. 28 на 27 приема са.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 Проверка 67. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 69 пада. 70 за. Против, въздържали се. Приема се. Проверяваме 70-то изменение. Гласувайте, моля. Closed. Been adopted. Приема се. Компромис 14 за, против, възражали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, възражали се, приема се. 83 за, против, въздържали се. Проверка 83-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 89 в две части по искане на господин Пицова за първа част. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим 92 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка искате. Добре, проверяваме 96-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 27 против. Приема се. 95 Хаджи Георгио за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 107 изменение. Андролакис и Мартин за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 Касталдо за. Проверка на 110. Гласувайте. Край на гласуването. 49 за, 7 против. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се. Отново проверка, 113 изменение. Край на гласуването. 28 на 28 отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се.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 135 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение номер 6 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 2 за против въздържали се приема се. Изменение 1 и 2, които са идентични за против въздържали се отхвърля се. Компромис. А, гласуваме електронно изменение 1 и 2. Край на гласуването отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се окончателно гласуване по проекто доклада с измененията. Моля, гласувайте. Двама колеги не са гласували. Край на гласуването. Приема се 47 гласа за, 5 има против. Поздравление Чарлз Танък. Следваща точка,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 Устно изменение номер 2 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение номер 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се. 81, моля гласувайте. Седем колеги не са гласували. 6, 5, 4. Край на гласуването. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Да проверим 85-то изменение на господин Пицола. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8. За, против, въздържали се. Приема се. 93. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. А, извинявайте, приема се. 133 за, против, въздържали се. Да проверим 133-то измерение. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Джамбаски 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се. Проверка на 36-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. 166, 167 за, против, въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се въздържали се, отхвърля се 180 за, против, въздържали се, приема се 181 за, против, въздържали се, приема се 182 за, против, въздържали се, приема се компромис 17 за, против, въздържали се, приема се 18 за, против, въздържали се, приема се 196 за, против, трябва да проверим 196 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. За, против, въздържали се. Проверка 197.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 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 212 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, приема се. 217, 2018 за, против, въздържали се, приема се. 219. А, пада. Слава Богу, каза председателят, с компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, приема се.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 24 за, против, възражали се, отхвърля се. Устно изменение 1 за, против, възражали се, приема се. 26 за, против, възражали се, отхвърля се. Тридесет за, против, въздържали се, приема се. Съображение 2 за, против, въздържали се, Проверка номер 2. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Number, no, false, because we adopted two. Number three. Номер 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 5 за, против, въздържали се, приема се. Номер 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим обаче. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Номер 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване на проекто доклада с измененията. Гласувайте. Трима, двама, един колеги не са гласували. Кой е този колега, който не участва в нито едно гласуване? Да не биде заспал. Край на гласуването. 47 за, 9 против, 1 въздържал се. Поздравления! Стигаме до следващата точка, доклад на комисията за Албания. Господин Флекенштайн, иска ли думата? Не, благодаря. Благодаря на всички, за които сътрудничаха по подготовката на доклада. Благодаря, казва председателя. 22 изменение за против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Тристо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 47 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 55-то за, против, въздържали се, приема се. 56-то за, против, въздържали се, приема се. 57-то за, против, въздържали се, приема се. 58-то за. 57-то искате проверка. Добре, проверяваме 57-то.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 Край на гласуването. 50 против 4 за. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 67 изменение. Както винаги, господин Касталдо, за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 70-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. 76-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 9 компромис за, против, въздържали се, приема се. 10 компромис за, против, въздържали се, приема се. 94-то, господин Кукан, за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се. Проверяваме 98 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Номер 100. Господин Сосняк. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Стой първо и второ. Те са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. 103. За, против, въздържали се, отхвърля се. За, 104. За, против, въздържали се, приема се. Проверка за 104-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 11-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 111-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 112-то за, против, въздържали се, приема се. 113-то за, против, въздържали се, приема се. Проверка за 113. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 114 за, против въздържали се, отхвърля се. 115 за, против въздържали се, приема се. 116 за, против въздържали се, приема се. 12 компромис за против въздържали се приема се. 120 за против въздържали се отхвърля се. 121 изменение за против въздържали се отхвърля се. 122 за против въздържали се. Проверка за 122. Край на гласуването. Приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 128 изменение за, против, въздържали се. Проверка. Проверяваме 128. Очевидна е резултата. Приема се 129 за, против, въздържали се. Проверяваме 129-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 130 за, против, въздържали се. Проверка за 130. 130 гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 131. За, против, въздържали се. Приема се. 132. За, против, въздържали се. Трябва да проверим резултата за 132. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 133 за, против, въздържали се. Приема се. 14 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 145 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 15 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 154 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се.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 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 18 на господин Кукан за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се. Проверяваме 20. Гласувайте, моля.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 стигаме до гласуването по целия доклад с направените изменения. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с 44 гласа за, 5 гласа против. Поздравление за докладчика. Още един доста дълъг списък за гласуване с много компромиси. Не ми се вярва. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Това е доклада за Грузия. Не го казах в началото, казва председателят. 31-во изменение на господин Танък. За, против, въздържали се, приема се. Трети компромис. За, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис. 46-то на Маникинс. 46-то за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 за щастие е оттеглено. Четвърти компромис за против въздържали се приема се. Сега шести компромис за против въздържали се приема се. 55 и 57 са оттеглени, 6 за против въздържали се приема се. Седми компромис за против въздържали се приема се. Осми компромис за против въздържали се приема се. 74-то изменение. Току-що е било оттеглено. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Десети за, против, въздържали се, приема се. Единайсти за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се. Проверяваме 97 на Ребека Хамс. Гласувайте, моля. Края на гласуването. Приема се. 106 на заместник председателят за. Съжалявам, казва председателят. Избързал съм. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до 106 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се. Проверяваме 109. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 13 компромис за, против въздържали се, приема се. 14 компромис за, против въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 140 изменение на господин Шолт за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 141. Край на гласуването. Приема се. 143-то Касталдо. За, против, въздържали се, отхвърля се. 144-то на госпожа Хармс. За, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се. Проверяваме 17 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 компромис за, против, въздържали се, приема се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 компромис 2 против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. 24-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. Инта 14 Да, против, въздържали се, приема се. 25-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въздържали се, приема се. 220 изменение за против въздържали се приема се, 221 за против въздържали се отвърля се, Инта 7 за против въздържали се приема се 222 за против въздържали се приема се Инта 3 за против въздържали се против изменение Инта 16 за против въздържали се приема се 25 се оттегля Инта 15 за против въздържали се приема се 221 изтегнато 2029 приема сега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 по целият проект доклад с измененията. Гласувайте, моля. Още 10 колеги трябва да гласуват. Още 7, 5, 4, Край на гласуването. 43 на 7, едно, един въздържал се. А, поздравление за докладчика. И сега а, доклад за прилагане на споразумението за целието между ЕСЕ и Молдова. Докладчик Аушевикес.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 да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 Компромис 12 за, против, въздържали се. Да проверим. Компромис 12. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 152 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 14 за против въздържали се. Проверяваме 14 компромис. Край на гласуването. Приема се. 165 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 15 за против въздържали се въздържали се. Проверяваме и 15. Компромис. Гласувайте. Край на гласуването. 48 на 2. Инта 15. За, против, въздържали се, приема се. Инта 11. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 16. За, против, въздържали се, приема се. 175. За против, въздържали се, приема се. Компромис 17 е- за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. Инта 12 за, против, въздържали се, приема се. Инта 14 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се. 57, гласувайте. Край на гласуването.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 Инта 3 за против въздържали се приема се. Устно изменение 2 за против въздържали се приема се. Инта 5 за против въздържали се приема се. Инта 6 за против въздържали се приема се. Номер 10 за против въздържали се приема се. Номер 11 за против въздържали се приема се. 12 за против въздържали се. Номер 12 проверяваме. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13 за против. Проверяваме 13 номер. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображенията едно. За, против, въздържали се. Проверяваме номер едно. Гласувайте. Край на гласуването. Номер 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване по проекто доклада с измененията. Моля гласувайте. The vote is closed. This has been adopted. Край на гласуването. 31 за, 5 против. Приема се предпоследния доклад, който ще гласуваме представители си. Точка 20, междинен доклад относно МФР за периода 21-27 позиция на парламента с оглед на постигнато споразумението Мариче с Хаке. Тя присъства ли? Няма я. по е, всяка вероятност няма да може да каже нищо. За това преминаваме към гласуването. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 13 две части, първа част за, против, въздържали се. Проверка. 13 изменение, първа част. Гласувайте.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 26 е, за, против, въздържали се. Проверяваме 26-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27 господин Касталдо за против въздържали се отхвърля се 27 за против въздържали се приема се 29 за против въздържали се отхвърля се 30 за, против, въздържали се, отвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка 31 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 32 за, против, въздържали се. Проверка 32 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 33. За. Против. Въздържали се. И тук трябва да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуване. Проект установището с измененията. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 35 за, 4 против 11 въздържали се. Dear colleagues, it's the last vote for today. Уважаеми колеги, последното гласуване за днес. Някои от тези изменения са нарушение на правата на човека. 35 за, против, въздържали се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 20. Добро начало за Туникелан.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 Гласуваме 50-то изменение. Гласу... Моля, гласувайте. Това е гласуването по 50-то изменение. Приема се. Господин Флекенштайн иска да направим проверка по 49-то изменение. Така ли? Компромис 2 за. Против въздържали се. Приема се. 59 за. Против въздържали се. Проверка. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. 60 за. Против Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Се closed. Adopted. Compromise free in favor. Приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се. Приема се 67 за, против, въздържали се. Проверка.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 Гласувайте 82-ро изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се. Проверяваме 86-то измерение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, приема се.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 105 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се. Проверяваме 108 изменение. Моля, гласувайте. Защо имаме минус на това изменение? Край на гласуването. Отхвърля се. 109 за, против, въздържали се. Не е ясно. Проверка 109. Край на гласуването. Отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се. Проверка 111. Край на гласуването. Приема се. 112 за, против, възражай се, отхвърля се. 113 за, против, възражай се, отхвърля се. 114 за, против,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 149 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против. Проверяваме 153 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 154. Джефри Ван Орден за, против, въздържали се, приема се.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 Проверка по 18-то измерение. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 за, против, въздържали се. Приема се 20 за, против, въздържали се. Проверка по 20-то измерение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, пада. 32 за, против. Въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против. Въздържали се. Проверяваме 34-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Стигаме до преамбила номер едно. За, против, възражение се приема се. Какво не е? Номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Номер 3 за, против, въздържали се, приема се. 4, приема се. Номер 5, приема се. Окончателното гласуване по доклада с измененията. Моля, гласувайте. 8 колеги не са гласували. Моля ви. Въздържали се? Още петима трябва да гласуват. Край на гласуването. Приема се 27 за, 4 има против. Приема се. Предлагаме една минута почивка и стигаме до следващата точка 22. Председател, председател ще бъде някой от заместник председателите. Colleagues, we have to continue. Трябва да продължим работа. Стигнали сме до 22 точка. Отчет за командировката на Комисията по външни работи в Казахстан и Узбекистан 17-21 септември тази година. Както знаете, беше изпратена комисия в Казахстан, Астана, Алмати, в Узбекистан, Ташкент и Смаракант на, 27, на 17 и 20 септември, за да може да се засили политическия диалог. Мисията бе ръководена от господин Кристиан Ван Преда. Имате думата, господин Ван Преда. Благодаря. Госпожо председател, както вие казахте, ние като Комисия по външни работи направихме посещение в Казахстан и Узбекистан два дни в първата страна и два дни в другата страна. Основната идея беше да обменим мнения с нашите партньори по отношение на стратегията на Централно-Азиатския съюз – Имаше много срещи, които бяха изключително полезни. Например, в Казахстан се срещнахме с министъра на външните работи, той ни прие и имахме много открит разговор. Освен това, се срещнахме с много членове на комисията по международни въпроси, по външни въпроси, отбрана и сигурност. Срещнахме се с много членове на тази комисия, както казах, председателя и много от нейните членове. И по време на тези разговори както и по време на разговорите с президента и с членовете на Конституционната комисия в Сената, ние успяхме да повдигнем някои важни въпроси за сътрудничеството между Европейския съюз и Казахстан и също така много въпроси свързани с правата на човека. И тъй като споменах това, трябва да посоча, че наистина беше поставен началото на един много оживен диалог и е, трябва да се дадат много обяснения тук защото има много тясна връзка между външните отношения и правата на човека. Това е връзка, е, която много страни в света правят в момента. Дори професионалните политици е, обаче понякога не виждат е, връзка между външните отношения и правата на човека, така че ние имахме малко педагогическа функция, не за да даваме уроци на нашите партньори, а да внесем малко яснота в нашата перспектива. Защото наистина това са въпроси, които ни безпокоят. Сега Мога да посоча, че имахме различни преживявания, различни събития в Астана и Алмати. Е, също така в Астана мога да посоча, че кметът се срещна с нашите колеги и след като е, напусна лобито на хотела, той беше задържан. И е, трябваше веднага да се намеси полицията, която обиколи е, сградата. Това беше наистина нещо много неприятно. За съжаление, госпожа е, посланика е, на Казахстан в Брюксел беше наблизо и поиска изясняване на ситуацията и ни казаха, че жената е била освободена след това и че нищо не се е случило. Това обаче ни даде възможност повод да анулираме една среща и след това имахме малко страх, е, защото е, ставаше дума и за е, НПО, а тяхната ситуация наистина не е много добра. Аз мисля, че е, трябва да си зададем въпроса дали можем наистина да започнем диалог с нашите приятели в е, Казахстан, не само по теми на енергетиката, но и е, сътрудничество по правата на човека. Това е предизвикателство и аз мисля, че членовете на нашата комисия могат и са на разположение да работят по тези теми. имаше визита на Антонио Панцери. Добре е, че той е тук. Той ще е, е позастил Казахстан е, от като член на Комисията по правата на човека. Тази среща беше спомената в Казахстан. Можахме да се срещнем и с хората, с които разговарям, така че имахме и посещение в е, затвора с лица, които са защитавали свободата. И се надявам, че ще има нещо като конкретен резултат, когато тези хора бъдат освободени. Трябва да кажа, че главният прокурор ни прие. <clears throat> Имахме дълъг разговор – ние споменахме някои имена. Е, той даде информация. Той изяви желание да работи с нас, това в е, дух на добри отношения, както и е, повечето членове на камерата и се надяваме, че визитата на Антонио Панцери ще бъде възможност да се задълбочи този диалог за защита на основните свободи. Също така имахме възможност да се срещнем с някои преподаватели в университета на Зарбаев, в Астана, европейци, американци, които са там и които организират обучение, което не се контролира от властите в страната – има много преподаватели от Европа, от Америка, дори от Сингапур. И там те предлагат добро обучение, но, както казвам, понякога се извършва контрол от Министерството на образованието. След това посетихме Ташкент и Самарканд – в Ташкент ние успяхме да видим представители на гражданското общество, някои организации, които са в конфликт с местните власти, искат да бъдат освободени всички задържани, които защитават основните свободи. След това имахме и среща с официални представители преди това се опитахме да е, говорим за тези хора. Тя, Ана Гомеш беше там, повдигна някои въпроси в Ташкент. Имаше по-голяма откритост от нашите партньори в разговорите от страна на парламентарните институции, но също така и Министерство на външните работи – за да се започне сътрудничество в полза на отварянето на Узбекистан. Знаете, че има конкуренция между Узбекистан и Казахстан в това отношение. Е, ние обсъдихме някои изключително интересни теми, например Афганистан – Знаете, че там се водят преговори с узбеките и също така да ви Резултатите показват интересна еволюция по отношение на тези преговори. Ние също така имахме възможност да обсъдим на място с представители на ООН е организации някои теми, като например трафик на дрога и крима, е, престъпност, също така превентивната дипломация. И беше интересно да е, проведем разговори по тези теми, след което имахме възможност да разговаряме с узбекски представители и да обменим много идеи за Централна Азия като цяло. И това е нов поглед, нова перспектива, която ги отваря към Европа. И след това в Самарканд имахме възможност да обсъдим с регионалните власти вице-губернатора на региона. Имахме два проекта за развитие. Единият вече се изпълнява. Това е един проект, свързан с отбраната или защитата на жените от домашно насилие. След това е един проект, който също тече – Solid Waste Management. Това е сътрудничество, което е, може да се окаже полезно, така че виждате има едно известно отваряне. Двете страни, Казахстан и Узбекистан, започват работа с нас по външната политика, Афганистан, Сирия, нон-проф... след това страните, държавите от двете страни, т.е. от двете страни, беше изразена волята да се продължи сътрудничеството с нас, парламентаристите, от Комисията по външни работи. Съжалявам, че госпожа Ивета Грико не е тук, защото тя е председател на делегацията за отношения с Централна Азия. Тя беше с нас по първата част на посещението в Казахстан. Е, аз мисля, че е интересно да имаме връзки не само чрез делегации за Централна Азия, но и от е, наша собствена гледна точка. Някой каза на място, е, че е, когато делегациите дойдат тук, никога не се говори за правата на човека и това буди загриженост. Аз мисля, че делегациите, които отиват някъде на посещение, те не са групи, които са в приятелски отношения, т.е. техните членове не са приятели помежду си. Благодаря за вашето внимание. You, Christian, Благодаря, Кристиан, за този отчет. Доколкото знам, госпожа Ана Гомес е участвала също в това посещение. Имате думата, госпожа Гомес. Аз съм до голяма степен съгласна с това, което Кристиан Преда вече каза. Искам да добавя моите лични впечатления. Става дума за две страни, които са тръгнали по различни пътища. Казахстан си е по-старому и се формиран и в доста сложно положение. Нещо, което много хора ни казаха, не в публичните срещи, но в частни разговори. Защото става дума за една диктатура. Всички, всичкото е Назарбаев, Назарбаев, Назарбаев. Мога да го сравна само с положението в Сирия, когато там президент беше Асад баща. От друга страна, там има много интересни хора, високо квалифицирани хора, които се опитват да възприемат един по-открит подход. Но Кристиан спомена университета. Аз отивам в университета, за да се срещна с десетина професори, повече от тях чужденци, на които се плаща. Университета им плаща, естествено какво ще кажат. Те са наети, и само един, само с един студент се срещнахме, освен тези десетина професори. Не това очаквахме от посещението в университета в една нормална страна. Подчертавам това. Говорих с няколко души и достойно за съжаление. Това ръководителят на е много стар, 77 годишен, няма подготовка, нито се знае какво ще стане в бъдеще. А бъдещето може да бъде, се окаже доста сложно, защото има етнически напрежения под повърхността, които кипят е, между местните хора, казахстанците и етническите руснаци. Посещението в Алмати беше е, в известна степен контраст. Чувствахме, че там бяхме в един истински град. Астана е, е, е така, е, е сфабрикуван изкуствен град. Няма хора, има само големи сгради, няма много е, хора да видите по улиците впечатляващи сгради, впечатляващо е всичко това, но не е истински град. Значи успяхме да видим, особено външният министр, пък и други се опитаха да ни представят една добра страна на обаче в Алмата видяхме един град, който има свой собствен живот, но и там нещата са сложни инцидентът, за който Християн говори, например, повдигнахме въпросите за правата на човека. Но както Кристиан каза, не е приемливо това, че е делегацията да не задава въпроси относно правата на човека, но ние повдигнахме тези въпроси. Радвам се, че го сторихме. но няма свобода в тази страна. Хората, които се опитваха да достигнат до нас, не успяваха да го направят. Е, което Християн каза, посещението, представя, посещение на Антонио ще бъде много важно. Той ще има възможности, нещо, което и посланника посочи, да се срещне с хора, да разговаря с тези хора. И за да приключа с изказването си, е, много сме закъснели, Ана Гомеш. Колко дълго възнамеряваш да говориш? Като съм посетила някъде, ако трябва да дам отчет, трябва да имам поне малко време да го направя. А няма да говоря, пък ако не ми давате, няма да говоря. Не само напомням, казва председателя, само напомням да бъдеш кратка. В Узбекистан съм била през 2012, мисля, доста, при доста години. Виждам разликата, защото има политическа откритост. Много от въпросите, които повдигнахме тогава, детският труд, например, тези въпроси с тях са се заели, заели са да ги решават. И това показва какво гражданското общество може да ни каже. Когато става дума за хора, които са в затвора, забравени там по едни или други причини, но гражданското общество има възможност да говори, можа да разговаря с нас, нещо съвсем различно от Казахстан. А, много ми се иска а, да имаме смислени, полезни отношения с Казахстан по въпроса на енергетиката. Това е много важна страна, но не, трябва, не бива да забравяме въпроса с правата на човека. Ако искаме да имаме истински добри отношения, трябва да повдигаме и отделни случаи с нарушаване на правата на човека, за да не може е, е, да се допуска е, тези всички, които се борят за едни или други права, да бъдат квалифицирани като терористи. Благодаря, Ана Гомеш. Имаме ли други желаящи да се изкажат? Господин Бухнер. Моля. Reise oder zu welchem Punkt? Zur Reise. Ja, gerne. По коя точка? По пътуването, да, с удоволствие. Аз искам съвсем накратко да направя допълнение на последните думи на госпожа Гомес. Аз е, поддържам отношения с е, населението в Обекистан и е, Навън се създава впечатление, че страната е станала по-открита, обаче във вътрешен план малко неща са се променили. Например, детският труд е премахнат и под натиска на Европейския съюз, защото ние имаме търговско споразумение. Е, там се включва и е, добив на памук, там пък точно се използва детски труд. Освен това, е, обаче, сега се увеличил принудителният труд е, освен това, в затворите все още има политически затворници и ние не би трябвало да се оставяме да бъдем заслепени. Аз скоро бях там, е, бяхме много воодушевени как е, страната се отваря. Това беше казано и от посланика, но мисля, че това е до голяма степен заслепяване. Благодаря, господин Бухнер. Други желаят ли да вземат думата? Виждам не. Тогава преминаваме към точка 23 от дневния ред. Междувременно сме закъсняли с половин час и сега бихме могли малко да наваксаме, може би. Колеги, е, стигаме до 23-та точка от дневния ред. Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност. Да кажа аз няколко думи, тъй като аз съм докладчик е, като председател на Комисията по външни работи. Проектът докладът е раздаден преди няколко седмици. Надявам се, че всички сте намерили време да го прочетете внимателно. За разлика от предишните си годишни доклади, реших да поставя ударение върху стратегическите размисли относно стратегията и целите на нашата външна политика и политика за сигурност. Докладът се опира на наблюденията, което, които сме споделяли много пъти, че нашият континент е изправен пред една сложна международна обстановка, в която Европа трябва да запази влиянието си само ако всички говорим с един глас. Обеден съм, че Европейския съюз може да просперира в един взаимозависим свят, ако играе роля на напълно развита суверенна политическа сила. За да стане това, трябва да инвестираме в колективното ръководство. Когато многостранният подход е обект на все повече атаки, трябва да развиваме нови връзки с единомислищи страни по пътя на многостранните отношения и свободната и справедлива търговия. Както много, много пъти сме казвали, трябва да а, обърнем внимание на, а, власт, на силната власт, на така наречената твърда власт, нещо, което не сме правили достатъчно в миналото. Това, което трябва да обърнем особено внимание е Песко, например. И още много трябва да се направи, за да може да бъдем една силна политическа политически играч на международната власт. Колеги, какво още трябва да се направи? Обръщам специално внимание на стратегическото въздействие, влияние на ОВППС и затова трябва да обърнем внимание на измененията относно главните, големите въпроси в хоризонтален и стратегически а, аспект, а не да обръщаме внимание на подробностите на отделни страни, региони а, и а, проблеми в други части на света. Защо казвам това? Защото вече имаме няколко доклада по страни в нашата комисия, които разглеждахме и сме гласували по тях днес след обед обсъждаме доклади всяка година и в... те все повече се превръщат тези доклади, обаче в доклади за отделни страни. И за това мое мнение е, че не трябва да вървим по този път и не трябва докладът за ОВППС да бъде доклад за отделни страни. И накрая искам а, да подчертая нашия годишен доклад а, а, CSDP. Трябва в него, на него да се обърне специално внимание. Приветствам възможността да работим заедно. Ще получим съответните изменения, за да можем да имаме достатъчно добре структуриран дебат по ключовите политически. Надявам се, е, че е, ще имаме полезна дискусия, която ще допренесе за качеството на този доклад. Имам искания за изказване от господин Флекенштайн, господин Валеро, господин Остевичус, госпожа Гомеш. Започваме с Кнут Флекенштайн. Господин председател, аз ще бъда относително кратък. Първо искам да ви благодаря за изключително балансирания проект, който ни представяте. Текста, както вие самият посочихте, е насочен към нашата европейска външна политика, а не политиките на отделни страни. Мога да ви успокоя – като докладчик на социал-демократите няма да получите от мен много изменения, отнасящи се за отделните страни, така че по-скоро подходът е генерален. Бих искал да посоча една точка, един аспект. Естествено, по мое виждане, вие не сте акцентирали достатъчно върху силата на Европейския съюз – нашата мека сила, soft power в европейската външна политика. Ние бихме искали малко да засилим тази тенденция. И всъщност основата за това е една история на успеха и това е диалогът. И точно когато има проблеми с съседи или с други страни, диалогът става още по-важен, поради което трябва това да намери по-голямо отражение в СВД. Трябва да се посочат конкретни точки, без разбира се да посочваме отделни страни. Като цяло, искам да се засили приноса на гражданските мисии. Освен това, вие посочихте, що се отнася до военната част. С доклада Всъщност в доклада това ще бъде изтъкнато. Аз мисля, че като цяло ние изпращаме правилни послания, поради което смятам, че това ще бъде добър принос за нашата обща външна политика и политика на сигурност, така че се радвам на бъдещото сътрудничество. Благодаря, Кнут Майкенштайн е, от групата на ЕКР. Алде, искам само да се извиня че трябва да си тръгна по-рано. Съжалявам. Благодаря, Кнут. Господин Шевичес. Благодаря. Аз ще се изкажа от докладчика в сянка Дален, който се извинява за това, че не може да участва в днешния дебат господин Вандален иска да ви благодаря за много добрия проект за доклад. Групата АОД гледа положително на него. Много е важно ЕС да даде своя принос към общата политика за сигурност и отбрана, за да можем да посрещнем многобройните предизвикателства. Това е особено важно за източната граница на Европа, където има предизвикателства, идващи от руските действия, срещу е, на които би трябвало да можем да дадем ясен отпор. Господин Ван Дален ще внесе някои изменения, които обхващат конкретни географски области, като ситуацията в Тихоокеанския регион. Господин Ван Дален би искал да благодари на всички за взаимодействието и той е оптимист, че ще договорим добър текст, който да представим на вниманието на пленарната зала. Благодаря господин Алштревичус. От името на Зелените, госпожа Валеро. Благодаря. Аз в случая замествам колегата Тамаш, който всъщност отговаря за тази тематика, поради което ще бъда много кратка. Мисля, че е много важно да се посочи, или казано с други думи, ако искаме да бъдем надежден актьор на международната сцена, трябва да бъдем и амбициозни, трябва да следваме обща външна политика, която да върви ръка за ръка с економическите ресурси и трябва да се базира на ясна политическа воля в държавите членки. И също така следва да си припомним, че Европейския съюз – е задължен да консолидира демокрацията и да издига принципа на правовата държава и принципите на международното право. Много често обаче липсва връзката между различните политики и това, което всъщност трябва да бъде постигнато чрез политическите действия. Демокрацията, правовата държава. Тук е, съм обезпокоена, защото ако днес разговаряме с хора извън Европейския съюз, много често Много от тях не виждат в Европейския съюз гарант за правата на човека и върховенството на закона. Ние вече не се възприемаме като надежни партньори и това ми създава загриженост. Тук трябва да постигнем по-добра съгласуваност между различните политики. От една страна, ние имаме военна политика, имаме политика за демокрация и правата на човека, но имаме и политика за износ на оръжие и много често тези политики са в противоречие помежду си. Износът на оръжие всъщност не е съответства на това, което се опитваме да постигнем в други сфери. Един от изказалите се преди мен каза, че трябва да засилим гражданските мисии, защото това укрепва общата политика на отбрана и сигурност, помага за овладяване на кризи, за стабилизиране на институциите в конфликтни зони, в бивши конфликтни зони и разбира се, трябва да се занимаем и с миграцията. Тамаш ще внесе някои изменения. Аз сега няма да се спирам детайлно на тях, но е, ще става дума за това, че ние трябва да следваме една по-надежна политика и в гражданската, не само във военната сфера. Thank you, Ms. Valero. Благодаря, госпожо Валери, от името на господин Месерич. От името на зелените Сабина Лозинг има думата. Сабина Лезинг от Обединената левица. Благодаря за този доклад. По принцип, вие сте направили много правилни наблюдения и анализи. Наистина вярно е, че ситуацията със сигурността в Европейския съюз стана по-комплексна. Една четвърт от населението живее в нестабилни държави и западните държави през последните години се показаха силно протекционистични и националистични, а някои от държавите от БРИК продължават да укрепват силата си. И сега въпросът е какви изводи да направим от това. По принцип, ние обсъждахме важни въпроси тази сутрин по време на панелите на изслушването бяха зададени важни въпроси във връзка с избора на стратегии за решаване на тези проблеми и кои от тези стратегии по-точно са устойчиви и уместни. Тоест, въпроса какъв глобален играч да бъде Европейския съюз в бъдеще. За това става дума и тук, като Обединена левица Гуе Енгел, смятаме, че в този доклад се представят стратегии, които отместват акцента от превенцията на конфликти към повече военни опции и военни интервенции. И трябва да имаме предвид, че когато се отместват акцентите, те трудно се връщат обратно. Нямаме подобна възможност. В този смисъл ние искаме да внесем изменения и Minority Report – като поставяме акцента върху политика на баланс на интересите и а, честно решаване на политическите конфликти. Но и в рамките на европейската политика също да се разработват възможности и стратегии. Освен това, с ПЕСКО имаме проблем свързан с демокрацията – а именно, че поради промяната на решение с консенсус в решение с квалифицирано мнозинство, група страни в Европейския съюз има повече възможности да определя външната политика и Аз наистина тук трябва да задам въпроса дали тази тенденция на развитие от една единна Европа към една Европа на е, ядрото служи наистина на демокрацията и на мира. Благодаря. Благодаря, госпожо Лезинг, за вашето изказване. Вие сте сърдечно поканена да включите вашата критика на ПЕСКО и в CSTP. Аз мисля, че а, е, вашите коментари там а, е, са на подходящо място. Госпожа Ана Комеш. И аз е, благодаря за доклада. Той е много интересен. Той е много лесен за четене, което не е маловажно. Прочетал го е, написах изменения, които скоро ще получите. Аз имам чувството, че има една област, в която трябва да бъдем по-амбициозни. Разбирам това, което казахте е, за другия доклад по ОПСО, но ОВППС също би трябвало да бъде включен в рамките на нещо, което вече е прието от държавите членки, а именно, че ние работим за отбранителен съюз. Това, има да, това трябва да се има предвид, когато говорим за ОВППС. Вие често използвате израза европейски суверенитет в подкрепа на тезата, за необходимостта от ОВППС. Аз не съм в разногласие, но в моите изменения ще бъде заложена още една идея. Това е стратегическата автономия на ЕСА. Ние сме тези, които трябва да взимаме решение за това, което е наш интерес, какво искаме да предприемаме в глобален мащаб, за инструментите, от които имаме нужда и за тях имаме нужда от ресурси. По отношение на ресурсите, съгласна съм с казаното от колегите, но според мен има една опасност във връзката, която се прави между ресурсите и миграцията. Все едно, че въпрос, проблема с миграцията може да се реши с пари няма смисъл да се дават пари за политика за развитие, ако политиката за развитие не осигурява развитие. Освен това, става дума за търговска политика, енергийна политика. Единствената им цел е да има истинско развитие в обществото, да има управление, отчетност и гражданското общество да може да извършва контрол. И това е област, в която нямаме ясна посока. Можем да имаме мисия за развитие и за търговие, но ако това не получава ясен, ясна формулировка, няма да постигнем целта и за това върховният представител може да постигне, да постигне добри резултати тук. Няма да е лесно, е, но може би това е един елемент, който би трябвало да бъде подсилен. И освен това съм съгласен с е, казаното от вас, да не споменаваме конкретни области, но мисля, че има е, отделни области, в които трябва да бъдем малко по-откровени. Има области, в които имаме нужда от ОВППС, области, в които Европа трябва да предприеме дейности, а не предприема. Сирия, например, и Либия. Там участието ни е минимално, хуманитарно. Но често не успяваме поради съперничеството между държавите членки в противоречие с целта на ОВППС. Благодаря на Ана Гомеш. Други колеги не искат да се изкажат. Сега ще помоля представител на управлението за стратегическо планиране на политиката от СВД. Да, благодаря, господин председател, за доклада, който е ориентиран към е, общата картина. Разбира се, е, ситуацията е мрачна. Е, Многостранният подход е в криза, района около нас е в нестабилност. От друга страна има области, в които има напредък, като например миграцията, свързаността, работата ни по целите за устойчиво развитие. Това показва, че когато положим усилия, постигаме резултати Очевидно от външ, външния свят свързва Европа с определени очаквания. Какво означава това за европейските интереси и ценности? Очевидно е, че трябва да предприемем действия. Интересно е да видим каква част от понятията, които се използват тук за сувер, европейски суверенитет, независимост така нататък ще намерят отражение в казаното от европейските лидери. Така както аз гледам на нещата е, че трябва да сме наясно със собствената уязвимост, да се съсредоточим върху интересите си, да бъдем твърди при устояването на нашите ценности, но и много ясно да изберем взаимните зависимости. Това включва елементи, които са свързани с отбраната, но също така и елементи, които са е, известни като мека власт, макар и очевидно е, трябва да засилим тези подходи това е свързано и с елементите на Съюза за сигурност и как да засилим своите интереси, как да засилим регионалния ред и да постигнем повече ефективност за защитата на многостранния подход. Това обслужва нашите ценности и интереси. Е, споменаха се и възможностите и средствата. И интересно е да видим как можем да използваме използваме по стратегически начин новия бюджет за външната дейност в новата МФР. Предложението е за 30% на увеличение. Има нужда и от стратегическа насока, когато се приеме това предложение. Очакваме тази дискусия да продължи и да си сътрудничим с АФЕТ и сме на разположение за всякакви въпроси. Благодаря, господин Делфен. Много беше интересна новата линия на СВД. Трябва да бъдем не просто големи в големите неща, да бъдем твърди по твърдите неща, но бъдем твърди и в меките неща. Удивително! Благодаря, колеги, за изказванията. Очаквам да получа вашите изменения. И се надявам, че с докладчите в сянка ще успеем да намерим компромис. Графиката както следва. Срокът за внасяне на изменения 11 е октомври, 11 часа сутринта. Гласуването в АФЕД ще бъде на 21 октомври, а в пленарната зала през декември. Сега за мен е удоволствие да предадам думата да сега ще прехвърля председателството на госпожа Шуица по точките 24 и 25. Колеги, не забравяйте, че в 6 без 15 имаме заседание на бюрото в разширен състав, така че моля ви, постарайте се това заседание да приключи не по-късно от 6 без 15. И така да продължим, както каза председателят, предстои съвместен дебат по точки 24 и 25, споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Марокко за измерение на протоколи 1 и 4 към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните държави членки от една страна и Кралство Марокко от друга страна и споразумение под формата на размяна на писма между Европейски съюз и Кралство Марокко за изменение на протоколи номер 1 и номер 4 към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните държави членки от една страна и Кралство Марокко от друга страна. Докладчик е, на становището е господин беше и за, двете, и за двата доклада. Господин Вистисен. Веднага ще дам думата на господин Вистисен. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, сега стигаме до становището, което ще разработим във връзка с решението на съда по споразумението за търговия а, с Марокко за западна, западно Марокко. В решението на Европейския съд има конкретни разпоредби, изискващи промяна в споразумението, отнасящи се до Западна Сахара. Това разбира се в правомощията на Инте, а в Фед поиска да разработи становище, но поради ограничения във времето в комисията Инте, това не можа да стане, така че ние подготвяме становище към становището, което Инта реши да разработи по размяната на писма между Европейския съюз и Кралство Марокко. Двете важни области в решението на Европейския съд е оценката на економическата полза за населението от Западна Сахара и другият елемент, който е много важен с оглед на нашите правомощия е допитването до местните граждани. Според мен това е на което трябва да се спре нашето становище. Ето защо направих едно предложение да се изпрати кратко становище на комисията Инта. Там се повтарят важните въпроси, особено преговорите по статута на Западна Сахара, но също така се обръща, също така се спирам на е, искането към СВД и Европейската комисия за финансирането. Знам, че проблемът е спорен е, и с, ясни политически оттенъци, но нашето, нашата задача е да оценим изискванията, съдържащи се в решението на Европейския съд – Групата на ЕКАРЕ поиска още една размяна на мнение с специалния пратеник на ОНЕ, за да проведем дебат тук в комисията за по-широките политически аспекти на Западна Сахара, но аз ви призовавам този, това становище да се занимае с конкретния въпрос, без да навлиза в политическите мнения по статута на Западна Сахара. Това ще бъде моята задача. Разчитам да работя с докладците в Сянка. Благодаря на секретарията на АФЕТ и е, моите сътрудници, но ще ми е интересно да чуя какво мислят колегите по въпроса. Благодаря, господин Вестисен. Както казахте, водеща комисия е Инта. Но с оглед на значението на досието, решихме ние да съставим становище. Няколко колеги искат да се изкажат. Господин Преда от НП. Аз Приветствам факта, че в нашата комисия сега се дискутира толкова важен въпрос, свързан с Марокко. Бих искал да подчертая още веднъж важността на Марокко като партньор, привилегирован партньор на Европейския съюз не само в двустранен план, но и също така в регионален план. Аз искам да потвърдя още веднъж, а беше потвърдено това още веднъж и от комисар Хан, който отиде там в средата на септември че това е една визита, при която той настояваше да се възобнови това партньорство. Господин Борита, министъра на външните работи, също сигнализира своето желание да се възобновят тези отношения и господин Борита беше заедно с нас в тази комисия. Той ще бъде всъщност по-късно гост на нашата комисия и е, всъщност доклада на нашата комисия АФЕТ идва в е, подходящ момент. Е, става дума за много деликатен въпрос, връзките с юга бяха много комплексни и сега като реалисти е, можем да кажем, че това, което се посочва в доклада на Инта не водят до крайно решение на проблема. Нашата работа тук може да подкрепи е, тези усилия за да подкрепи всъщност решаването на този проблем и това каза и господин Вистисен, трябва да се подкрепи едно правилно решение, не отново да се започва полемика. В този контекст аз мисля, че първата версия за проекто становище, изготвена от колегата Вистисен, е много добре е, изготвена и отразява предходната дискусия по тази тема в нашата комисия. Текста, който е пред нас днес, е много добра отправна точка, защото ясно се посочва, че европейска, позицията на Европейския съюз е, не се е променила по отношение на е, ю, южните страни. И всъщност проучванията показват, е, че е, наистина е, ще има преимущества от сключването на споразумение. Това ще бъде в полза на населението, защото ще се създадат по-добри търговски връзки с Европейския съюз. Тоест, не само връзки с един важен партньор ще имаме, но и една система за делокализация на продуктите от южните страни. Е, тази ситуация всъщност отразява следното. Ние виждаме, че всъщност тя не помага на никого, така че е по-добре да се създаде една, едно добро правно основание, отколкото друга система, е, като се има предвид е, е, търговските потоци. Разбира се, комисията Инта поставя един въпрос за проследяването, който трябва да бъде решен в дискусия с мароканския партньор, така че да могат да се да се търгуват такива продукти. Освен това, има ще чудесно сътрудничество с господин Вистисен, с другите докладчици в Сянка също и аз се надявам, че е, това ще бъде едно проектно становище за Марокко и за целия регион и е, мисля, че ще се концентрираме върху най-важните неща. Е, така че това е един апел към работа, към края на тази среща, нали? Благодаря, господин Преда. Както знаете, имаме, господин Лалон беше е докладчик от Инта, но тя не е тук. Ще дам думата на госпожа Валера от името на Зелените. Клаус трябва да получи думата първо. Ще се изкажа на немски язик. Аз мисля, че тук трябва да се прави много ясна разлика. Не е, е верно това, което беше казано тук. Е, неколкократно, че южните провинции са само марокански. Това е незаконно заета територия, официално установено това от ООН. И аз наистина съм ужасен от факта, че Европейската комисия каза, че ще търси пътища да заобиколи решението, постановено от Европейския съд. Те го направиха така, че всъщност народа хората от Югозападна Сахара са е, заменени с населението, което живее е, там сега и те са задали въпроси на тези хора, но не са питали официалните представители. така че изцяло се нарушава съдебното решение на СЕС. Трябва да се има предвид, че активистите там са в затвора, че те до някъде са подложени на изтезание с методи, за които изобщо не знаех, че може да оживее човек след прилагането им. Много пъти се наблюдава това. Е, когато делегации на комисията Инта посещава Западна Сахара. Е, те са искали да разговарят с НПО и първо е, това е ставало под полицейска охрана, за да могат да проведат разговори. Така че всъщност наш представител отишъл там, полицията обаче непрекъснато отправила заплахи и след това е, посланникът се опитва да изглади нещата, обаче аз мисля, че подобно нещо може да се нарече неуспешно. Още веднъж да обобщя. Е, там е, силно се нарушават правата на човека. Трябва да кажа, че съм ужасен, че Европейския съюз, който разбира себе си като съюз от ценности, толкова очевидно потъпква правата на човека и резолюциите на ООН. Аз мисля, че трябва да се обявим против това споразумение в такава форма. Благодаря, господин Бюхнер. Of... Има ли някой, който да иска да говори от името на политическите групи? Преди госпожа Валера. госпожа Аяла и след това ще дам думата на госпожа Валера. Аз искам да изкажа благодарност за представения проект на становище. Смятам, че становището е добре балансирано Представят се развитието от началото на мандата на комисията, представят се и подробностите във връзка с Европейския съд – Аз мога да разбера някои от е, твърденията, изказани тук, които са в критична насока, но все пак, ако Европа не вземе решение, няма да се реши проблема в Западна Сахара. Ние трябва да се опитваме да не създаваме по-големи проблеми за гражданите на провинцията на юг, също и що се отнася до правителството на кралство Марокко. В момента то се намира в трудно положение. Марокко е привилегирован партньор на Европейския съюз и сътрудничи на Европейския съюз в борбата срещу тероризма. Също така, чрез регуляризиране на не законната миграция се опитват да внесат ред. Освен това, ние работим заедно с Марокко в сферата на развитието и в този смисъл следва да се признае, че дейността на комисията стриктно спазва насоките на Сметната палата. Също така е проведена консултация. Тези, които не бяха за т.е. които бяха против, се изказаха. Това беше всъщност искане за нещо като референдум в ООН, с това бихме могли да се съгласим или не. И също така компетентните членове на комисията от този момент нататък се занимават с това досие. Тази комисия – взема предвид не само конкретния секторен проблем, а се занимава най-общо с темата и господин Вистисен в този дух е изготвил становището си, поради което моля да го приемете. Благодаря, госпожо Аяла. Сега госпожа Валеро. Благодаря. Ще говоря на шведски, така че са ви необходими слушалки. Както Клаус направи, аз също искам да се дистанцирам от е, извода, че това споразумение е добро. Често се говори за южните райони. Те не са автономни територии, Всъщност те са окупирана територия, две трети от Западна Сакара, като територия е окупирана от Марокко и на тази територия е променена и структурата на населението. Там има марокански заселници в момента и част от населението живее в лагери в момента. Това споразумение, което трябва да бъде сключено, не съответства на правораздавателната практика на Европейския съд. Аз не мога да се съглася, че е, това споразумение е в съответствие с е, решението на съда. Е, съвсем ясно стана, че Западна Сахара – не е предмет на споразумението с Марокко. Марокко може да предяви искане да продава продукти от Западна Сахара. В доклада на госпожа Лалон се посочва също, че компетентният представител на Западна Сахара трябва да се признае, както прави това ООН, но аз е, разбрах, че това не е така в действителност. Не мисля, че е, Швеция би казала в случая, че ние няма да признаем законния представител на Западна Сахара, но също времено можем да кажем, че подкрепяме мисиите на ООН за съответно решение на конфликта в Западна Сахара и за гарантиране на правото на самоопределение на населението там. Мисля, че ние наистина трябва да направим всичко по силите ни Западна Сахара – по-скоро населението там, да могат да гласуват в е, референдума, който е обявен отдавна. Вместо обаче да подкрепим ООН, ние правим точно обратното. Подкопаваме мисиите на ООН, които са насочени към решаване на конфликта. Сега, когато става дума за процеса на консултации, 112 организации имаше, които бяха поканени и 94 посочиха, че е, няма да последват поканата. Всъщност е, разговорите се проведоха не в Западна Сахара, а в Рабати или в Брюксел. За мен това не е процес на консултации. за мен е наистина много неприятно да разочароваме и изоставяме така хората в Западна Сахара. Става дума за хора, за човешки същества и съдът съвсем ясно посочва това. Полисарио е представител на Западна Сахара и тук ние не би трябвало да подкрепяме окупирането на тези територии. Благодаря, госпожа Валера. Сега. Както знаете, е, беше организиран е, е, процес на консултация, за да може населението на Западна Захара да бъде консултирано относно това споразумение. Интересно би било да знаем какъв е резултатът от тези консултации. Благодаря, госпожо председател. Е, Европейската комисия участва много активно в работата по това досие. Я също така и с консултациите, които бяха препоръчани. Най-напред трябва да кажа, че приветстваме проект.